Okay, good evening, colleagues. Um... Колеги, нека да започнем. Приемаме дневния ред. Ако нямате възражения, той се приема. Относно езиковият режим, за съжаление няма да има превод на хърватски, чешки, малтийски, латвийски, литовски, датски, естонски, словенски и гайлик, ирландски приемането на протокол от заседанието от декември и също и май. Ако нямате възражения към протокола, той може да бъде прият. И така можем да продължим с гласуването, ако сте седнали най-накрая. Госпожо Албио, процедурен въпрос ли имате? Да, кажете. А, нямам, забравила съм си картата за гласуване. Носят мия. а, така че поне за в началото, ще, ако позволите, ще гласувам с дигане на ръка. Добре, можем да приемем. Колеги, Нека да видим всички ли си носят картите за гласуване. Има ли някой без карта за гласуване? Няма. Добре, можем да започнем. А, и госпожа Абел ще гласува с ръка. Колеги, точка 4. Европейската гранична и брегова охрана. Артис Пабрикс е докладчик. Гласуването е в момента тъкат преговори по него имаше споразумение по време на триалога на 23, 21 юни и днес ще трябва да гласуваме резултатът от преговорите по правило 83.5. Ще дам думата на докладчика за кратки коментари, след което ще пристъпим към гласуването. Господин Пабрикс, благодаря. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. За градивната работа приключихме темата за приблизително 5 месеца и смятам, че а, агенцията, която ще се създаде, ще промени много нещата. Това не е политическо решение а, и не казвам тук политически приказки, а това са наистина идеите ми. Наистина считам, че със сигурност ще имаме един по-сигурен Европейски съюз и ще можем да управляваме границите. И ако някой се съмнява в ефикасността на Европейския парламент, моля, изпратете го на докладчика в сянка или на мен. Благодаря. Благодаря, господин Паврикс. И така, колеги, и ако текстът е одобрен, ще бъде представен в пленарна зала. Сега ще гласуваме. Моля, колеги, е електронно гласуване. Текста по, по, по трилога по правило 83.5. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 за, 9 против, 2 въздържали се. Поздравления! Благодаря също на всички колеги, които работиха по темата в такъв кратък интервал от време. А сега, колеги, точка 5 борбата с тероризма и е, замяната на рамковото решение на съвета за борба с тероризма. Моника Холмайер е докладчик. Това е проектодоклада, който ще предшества преговорите, тристранните преговори. Докладчика иска ли да вземе думата? Не. Благодаря. Едно Една допълнителна забележка от ЕКР. ЕКР поиска по изменение 80 по именно гласуване. обаче това трябва да бъде гласувано от комисията. Една четвърт от членовете трябва да, да са съгласни за а, такова поименно гласуване. Има ли а, такова мнозинство? Нека да видим колко души. Моля, вдигайте ръка. Keep your hands up. Дръжте ръцете вдигнати, моля. Okay, so we will... И така, ще го гласуваме по именно това изменение. А сега нека да гласуваме. Започваме с член 1, изменение 205. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ах, компромис 11 сега. Моля, гласувайте. Това беше също а, поименно гласуване, поискано от НП. Край на гласуването. Сега вече приключваме с това гласуване. Приема се. Компромис 12. Пак а, по именно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 1, изменение 207. Кой... Е Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 211. Гласувайте. А, колеги, поправя се председателя. Изменение 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 212. Моля, гласувайте. Първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 212. Втората част. Моля, гласувайте. а, един от социалистите и демократите в повече. Моля ви, решете измежду вас. Okay, the vote is now closed. Край на гласуването отхвърля се. Колеги, нека да продължавам. Да продължим. Изменение 213. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. А, приема се, поправя се председателя. Е, и изменение 215, 214. Моля, гласувайте.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 А, моля, по, сега от НП имаш един повече, моля, а, поправете. Добре, 216. то Сега гласуваме и него. Край на гласуването. Отхвърля се. 218, 219, 222 са идентични и ам, моля да ги гласуваме заедно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 223. Е НП иска по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 224. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 226. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 227. Моля гласу. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 228, Поимено гласуване от, искано от НП и зелените, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 229. А, има пак искане от НП за поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. НП иска поименно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 230. Гласувайте. За. Приема се. 231. Е, има искане за поименно гласуване от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 232. НП искат по име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 233. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Пак по имено гласуване искано от НП. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 234. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 239. Има искане за поименно гласуване от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 237. Искане от зелените за поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, приема се, поправя се председателя. И изменение 241. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 243. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. С поименно гласуване искано от НП. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 пак по именно гласуване, поискано от НП и разделно гласуване, поискано от зелените. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 261. Моля, гласувайте. А, и поправя се е, ораторът, поправя се председателя. Втората част на компромис 6 гласуваме сега. Да, извинявайте. Покрай Брексита нервите ми са разхла... разклатени. Ей, така, приема се. сега 261. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 262 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 263. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 264. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 266. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 267. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 268. Моля, гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14. Разделно гласуване, искано от зелените и поименно искано от НП и зелените. Моля, гласувайте първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Втората част. Приключихме с гласуването. Също се приема. Компромис 15. Първата част. По именно гласуване не искано от НП и разделно от НП пак. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля, гласувайте по именно гласуване, искано от зелените и от НП. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. По именно гласуване, искано, от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 289. По именно гласуване, искано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2 с поименно гласуване поискано от НП. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 по именно гласуване, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 303. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинете, поправя се. Отхвърля се. Изменение 302. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 305 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 307 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и първо изменение. Моля, гласувайте. Искането е от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Поименно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 337 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 340. Моля, гласувайте. Това е идентично с изменение 44. Край на гласуването. Приема се. 341 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 342 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 343-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 344-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 345, 346, 347 и 348 амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 349 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 350-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение и 351 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста петдесет и второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 353 трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 354-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 355-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 356-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 357. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 358 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 359 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. по именно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 364-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 371 и 372. Първо 371 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 372 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 376 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 397 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 419 то изменение, то е идентично с 413 по именно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Амблок 422, 423, 25 и 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 424 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 427. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 428. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 429. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 431 и 433 са идентични. Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 432. Моля, гласувайте. Извинявам се, 432 отпада, затова гласуваме 430. Сега гласуваме 430 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 435 и 437 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 438 по именно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 56-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 60-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Първи компромис. Моля, гласувайте. именното гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет и седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то 73-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74 то и 76 то са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80-то поименно гласуване, поискано от ЕКР. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трети компромис по именно гласуване, поискано от НП. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 93-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение от докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 140-то изменение и 100... Извинете, 138 и 140 и 142 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 139-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 144. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 148 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 149-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 200. То е идентично с 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 153-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. по именно гласуване, поискано от НП, от зелените. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 182 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 183 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 184 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 186. Моля, гласувайте. Извинете, поправя се председателят. 185. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 196, 197, 198 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 199 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Той 201 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 изменение. Моля, гласувайте. Не. Не. Гласуваме 202 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме. Okay. So we take... Сега гласуваме текста с внесените изменения, окончателно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Все още може да гласувате. Всички успях ли да гласуват? А, окей. Колеги, just one second. Една секунда, колеги. 291 изменение. Трябва да проверим. 291 изменение. We didn't vote on 291. Пропуснахме да гласуваме 291 изменение. Нека да гласуваме 291 изменение, за да е коректно всичко. Моля да се върнете на изменение 291, което не гласувахме. Това беше поименно гласуване, поискано от НП. Нека сме го гласували. Разделно гласуване. Първа част. Колеги, със сигурност не сме го гласували, така че нека да го гласуваме, моля ви. Всички съгласни ли са, че не сме го гласували до сега? Окей, okay, тогава нека да го гласуваме сега. На осма страница в моя списък а, за гласуване. Изменение 291. Първа част на 291 изменение. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Sorry, Rapporteur, that's correct. Втората част отпада. И така, нека да гласуваме целият текст с внесените изменения. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Yep. The vote is closed. Край на гласуването. Не сме свършили все още. Приема се 41 за, 4 против, 10 въздържали се. Поздравление за докладчика. И колеги, трябва да гласуваме решението за започване на преговори, както и екипа за преговори, съгласно член 73 от правилника. Моля, гласувайте. leaving, now unleaving. Искам да помоля колегите да се върнат, които не са гласували тази последна част, да го направят. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 47 за, 5 против, 4 ма въздържали се. Поздравление за докладчик. Сега вече може да напуснете, ако искате. So colleagues, we have one other item of business, so please... Колеги, остава ни още една точка от дневния ред, така че ще ви помоля, напускайки залата, да проявите уважение. А, извинете, докладчика иска да каже нещо преди това. Докладчика иска да каже нещо. Исках само да благодаря на всички докладчици в Сянка. Преговорите ни се бяха отлични. Благодаря ви. Председателят докладчика само благодари на всички колеги за участие в изкопването на документа. Докладчика благодари на всички докладчици в Сянка. Uh, колеги, остава ни още една точка от дневния ред. Така че ви моля, ако напускате залата, да го направите сравнително тихо. Thank you. Um, Колеги, може ли да продължим с точка 6 от дневния ред? Ако нямате нищо против. Um, Продължаваме с точка 6 Определено на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки. Обсъждаме проекто доклада. Докладчик е Мария Габриел. Много се извинявам за шума. Често се случва след дълго и сложно гласуване. Съжалявам, че точно в този момент обсъждаме доклада ви. Няколко думи, с ваше позволение, Мария. Следващата точка дневния ред е свързана с законодателното предложение за измяна на регламент 539 от 2001 година, като се прехвърля Грузия в списъка на държавите, освободени от виза, като това освобождаване се прилага само за притежателите на биометрични паспорти. На 25 април комисията предложи своето предложение пред нашата комисия. Колеги, нямам нищо против малко шум в залата, но все пак ви моля да да с разговорите си в коридора отвън, защото говорим за освобождаване от визов режим. Темата е доста важна. На 25 април комисията представи своето предложение пред нашата комисия на заседание с представители на грузинските власти. Те взеха участие на второто заседание на Комитетът за парламентарно сътрудничество в Европейския съюз Грузия. Предложението дойде след дълъг процес, започнат с на почването на диалог с пожаване на визовия режим с Грузия през юни 2012 година. Европейската комисия представи своят план за действие за, визово, за либерализиране на визите. И последният четвърти доклад за напредък показва, че Грузия е постигнала необходимият напредък и че е изготвила нужните реформи. В основа на тази оценка Европейската комисия излезе с днешното предложение в, съгласно обикновен, обикновената законодателна процедура. Както знаете, колеги, това ще има много голямо значение за останалите документи от пакета за освобождаването на визите. Сега, се радвам, че колегите се занимават с а, тези досиета. Така че най-напред давам думата на госпожа Габриел, която е докладчик по доклада за Грузия, но докладчите във всяка питания, които бих искали да вземат думата. Госпожа Габриел, имате думата. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, за мен е удоволствие днес да ви представя проект от доклада си с освобождаването на висовия режим между Европейския съюз и Грузия. Най-напред бих искал да се върна на контекста за предложението, което разглеждаме. Диалогът за либерализирането на визовия режим между Европейския съюз и Грузия започна през юни 2012 година, което доведе до план за действие, освобождаване от необходимостта притежаване на визия за краткосрочен период в Европейския съюз за грузинските граждани и то само за граждани, които разполагат с биометрични паспорти. Не бих искал да се връщам а, а, с подробности, но между февруари 2013 и юни 2015 година Европейската комисия излезе с 4 доклада, възоснова на които се изготви своето предложение. И държа да отбележа, че Грузия не само, че е възприела и изпълнила всички реформи, заложени в плана за действие, но също така грузийските власти надхвърлиха минималните заложени изисквания с нови законодателни инициативи след последните последният доклад на Европейската комисия. Смятам, че когато се полагат такива усилия, заслужава, съвсем заслужени и похвалите. Затова е нормално да изпратим един много, много, много силно послание към космическите власти. Той е много важен елемент в този доклад. Освобождаването на визовия режим се вписвам в тясното сближаване между Грузия и Европейския съюз и дава възможност това сближаване да се превърне в конкретни облаги за европейските и грузински граждани. Всички знаем, че Грузия е стратегически партньор за Европейския съюз в контекста на европейската политика на съседство и по-конкретно в контекста на източното партньорство. Освен това, на днес заданието както знаете, се провежда на 4 юли. И вече може да подчертаем, че Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия влезе в сила на 1 юли, така че днес вече е приключил процеса на ратифициране на споразумението, а пък освобождаването на визовия е част от прогресивното сближаване на Европейския съюз и Грузия, като по този начин можем заедно да поделим конкретни мерки, които представляват нашата политическо сближаване и економическа интеграция. Не било също така да забравяме, че освобождаването на визовия режим облагодетелства най-вече гражданите. Когато говорим за виз, никога не бива да забравяме гражданите. Гражданите гражданите на Европейския съюз вече са освободени от задължението да притежават виза, когато пътуват в Грузия. И сега е повече от нужно и ние да позволим либерализирането на визовия режим за гражданите на Грузия, което ще улесни връзките между народите, културният обмен. Това са конкретни постижения, които гражданите изискват от нас. Ето защото въпроса за много важен инструмент, за конкретен инструмент, който ще засили економическите ни и културни връзки, но преди всичко ще засили политическия диалог по редица въпроси, след които и правата на човека и основните свободи. На трето място, критериите, въз основа на които беше изготвено предложението, са критерии, които от една страна са били спазени, както вече каза, руските власти ви са надхвърли минималните изисквания, а пък ние като Европейски парламент потвърждаваме с пореден път становището си, че трябва да се засилва и задълбочава диалога с последващи действия. За нас е важно да продължаваме да поддържаме ключовите реформи. Знаем тук колко много държи нашият парламент на въпросите свързани с демокрацията и правата на човека. Имахме до сега план за действие, който ни даваше възможност да направим оценка на политическата и институционална обстановка в страната и според нас тя е сравнително стабилна. Но план за действие се оказа и ефикасен, сравнително ефикасен инструмент за даване на тласък на редица важни реформи в областта на правосъдието и вътрешните работи, например. Освобождаването на визовия режим също така ще допринесе за по-отворен и конструктивен диалог за положението на правата на човека в Европейския съюз в контекста на ежегодния диалог с правата на човека между Грузия и Европейския съюз. И в този контекст бих искал също така да се върна на някои данни, които вече бяха обсъждани, които обсъждахме нееднократно, докато изготвяхме доклада. Всички знаем колко важна е за нас мобилността. А когато говорим за мобилност, трябва, разбира, да вземем предвид и предизвикателствата са свързани с миграцията и сигурността. Въпреки, че се увеличил броят на исканията за издаване на виза, броят на отказите за издаване на виза през 2015 година остават почти същото равнище. Броят, равнището на отказ е намалил, намалял с 61% в сравнение с 2013 година и с 56,5% през 2015 година. И от тази гледна точка е важно да се отбележи, че едината система, едината аналитична система за миграцията да влезе в сила възможно най-бързо, тъй като тя има за цел да управлява по всеобхватен начин на системата, имайки предвид всички отделни рискове, което разбира се е много важно за всички нас. И тук държа да подчертая колко важни са кампаниите за осведомяване на общественото мнение, които грузинските власти продължават да провеждат. Те дават възможност на грузинските граждани да имат много ясни сведения за правата и задълженията, свързани с безвизовото пътуване. Държа също така да подчертая, като стана ясно по изготвянето на доклада, че Грузия изключи споразумение с Европол, което е много положително и трябва да, ги, да похвалим тази стъпка от страна на, на грузинските власти, тъй като това ще бъде важна стъпка в борбата срещу организираната престъпност. В заключение държа да подчертая колко искрено приветствам всички, призовавам всички членове на комисията Либе да подкрепят предложението на Европейската комисия. Смятам, че от самото начало имахме много ясен метод на работа, а именно когато критериите са изпълнени на индивидуално основание, възоснова на заслугите, а днес вече се убедихме във всички постигнати от а, Грузия успехи. Ние взимам предвид, разбира се, че става въпрос за един цялостен процес на реформи. Реформите трябва да продължат, но пък имаме други инструменти, които ни, помагат, които ни помагат да наблюдаваме този процес. Така че това, което се случва в момента в Грузия е важно за нас. Сигурността, стабилността и просперитетът на тази държава засягат нашата собствена сигурност и просперитет. Ето защо е в взаимният ни интерес да си сътрудничим тясно с Грузия и доколкото е възможно да насърчаваме сближаването на Грузия и Европейския съюз, изпра, много ясно послание към грузинските граждани, за да могат да продължат със същата увереност по пътя към Европейския съюз. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Габриел. Редица от докладчите в Сянга присъстват тук, както и колеги, които работят по другите досиета по освобождаване на визовия режим. Започваме с Танев район. Благодаря ви. Благодаря и на Мария. Според мен е много важно да продължаваме процеса на освобождаване на визовите режими и да по надежден начин. Както казахте, това е важно за засилване на економическите и политически връзки, както и за подобряване на междуличностният обмен. Поздравявам също така грузинските власти за всички положени от тях усилия. Трябва да признаем, че когато постигнат напредък и когато са изпълнени критериите, може да се говори за устойчива визова политика. Занимавах се с редица държави в процеса на освобождаване на визите в Западните Балкани и това е нещо наистина много осезаемо за гражданите, нещо, което хората наистина усещат и разбират. И както с пълно право казахте, всяка държава заслужава заслугите да бъдат оценени индивидуално. И когато критериите са изпълнени, ние също трябва да, да, да удържим нашето обещание. Независимо дали говорим за Грузия или за Косово, както говорихме миналия път, или за Украина, или дори за бъдеще с, с, за Турция. Всеки път трябва да става дума не за политически пазарлъци, а за спазване на ясни критерии. В заключение, най-искрено подкрепям напредъка е постигнат от Грузия по пътя за освобождаване на визовия режим, когато разбира се бъдат покрити всички научни критерии. Натани Криспек има думата. Много ви благодаря, господин председател. И аз на свой ред с няколко думи бих искала да изкажа подкрепата на парламентарната група на АЛДЕ за този проект доклад. Той е много ясен и а, прекрасно беше представен от Мария Габриел. Ще направя няколко коментара, но те напълно подкрепят казаното до момента. На първо място, Грузия изпълня всички критерии, които бяха заложени и е, постигна нужният напредък за влизането в сила на този е, режим на освобождаване на визите. Така че е напълно нормално да и ние да пристъпим към тази политическа стъпка. Трябва също така да подчертаем добронамереността, с която се проведе целият процес от страна на грузинските власти. Това беше много... Те работиха по много положителен много енергичен начин отговаряха на нашите искания и дори предприех законодателни инициативи, които надхвърляха заложената от нас рамка, което е много важно. Повтарям и казаното от Мария Габриел и идеята, че се вписваме в един цялостен процес. И тук, може би, от името на нашата политическа група бих искала да добавя, че реформите, осъществявани в рамките на плана за действие, показват колко много усилия е положила Грузия, но тези реформи не бива да спрат до днес. Тези положителни реформи трябва да бъдат продължени, дори засилени в отношение на достъпа до правосъдие, правата на младсинствата и други основни права и свободи. И накрая, както казаха и колегите преди мен, Грузия, разбира се, е ключов партньор и тези споразумения са много важни за грузинските граждани те имат истинско значение в живота им. Но Грузия е и наш стратегически партньор в контекста на европейската политика на добросъседство и в частност в контекста на източното партньорство. И този процес на задълбочаване на връзките между Европейския съюз и страните от Кавказ са много важни за нас, но са много важни и за тях и трябва да ги е, насърчаваме по всички възможни е, начини и ние напълно подкрепяме този доклад. Благодаря ви. Благодаря, Натали. Госпожа Ботио Валера. Благодаря. Повечето от това, което исках да кажа, вече беше казано. А, да, наистина ще е добре да има освобождаване от визов режим за грузинските граждани. Смятам, че е много положително да имаме такова, такова освобождаване. Не виждам да има възражения срещу. Това, което казах в дискусите, е, че да се е, отпуснат такива пътувания без визи, могат да бъдат, това може да бъде комбинирано с механизъм за прекратяване в случай, че примерно не се изпълнят някои условия. Така може да бъде още по-ефективно действието. Благодаря, господин Бони. Благодаря. Искам първо да благодаря на Мария Габриел като докладчик и на всички докладчици в Сянка за великолепния доклад. Много е важно да даде много ясен сигнал на гражданите на Грузия, че работим по освобождаването от визи, защото властите изпълниха всички изисквания и е много важно е, да, им, да следим и това ново споразумение с Европол, като по този начин по този начин се насърчават всичките ползи от освобождаването от визии. Аз лично подкрепям. Искам да се даде този сигнал и то възможно най-бързо. Благодаря. Сега Мари Кристин Вержия. Съвсем накратко всичко беше казано. И аз поздравявам този режим за премахване на визите. Ние, нашата група сме за такъв режим, особено с съседските държави, особено когато нашите граждани вече се ползват от а, освобождаване от визи, т.е. трябва да се прилага принципа на реципрочност. Мисля, че това е нещо нормално в случай на такива отношения. Особено като се а, разгледат и други държави от съседския ни кръг, например Турция. Грузия направи много по правото, също правото за натурализация и иммиграцията. Благодаря. Благодаря, че бяхте кратки. Габри... Госпожо Габриел, искате ли да кажете нещо в заключение? Не. Крайният срок за измененията е 14 юли. Искате да кажете благодаря? Да, просто исках да кажа благодаря на докладчиците Сянка и на всички колеги, които взеха думата. Мисля, че сигналът е много ясен за напред и гражданите ще усетят този инструмент в партньорството ни. Благодаря, казва председателя. Колеги, точка разни няма. Следващото заседание ще бъде 7 юли. 11 е, юли и 12 юли. И следва заседание на координаторите. Колегите, които не са координатори, моля да напуснат залата.